Bene, iniziamo la nostra riunione. Prima... Започваме с нашето заседание. Но преди да започнем с същинската работа, ще ви напомня, че както обикновено ще намерите във вашите документи проект на дневен ред и ако Нямате забележки. Ще приемем дневния ред. Освен това, ще ви напомня и още нещо, което би трябвало да знаете. Следаваното заседание за утре бе отменено. Така че комисията ни ще заседава днес сутринта, утре след обед, а, днес след обед и утре преди обяд ще проведем и извънредно съседание на 24 февруари, понеделник, в Страсбург. Между 19 и 21 часа ще гласуваме по досието телекомуникационни съобщения. Господин Ланген, госпожо председател, забележка по правилника. За утре са предвидени е, е предвиден крайния е, срок е, във връзка с директивата за е, пластмасовите отпадъци. Утре водещата комисия за опазване на оконта среда вече ще вземе решение. Това и ще гласува. Това, според мен, просто противоречи на правилника за вътрешния ред на парламента. Не е възможно да се действа по този начин. Единствено поради тази причина, е, че докладчикът, който е от зелените в е, Комисията по околна среда, няма да се кандидатира за, новите, е, за новия парламент, се бърза. И освен това, измененията ще се внасят на английски. Това действително е нарушение на правата на членовете на Европейския парламент. Дори докладчиците в сянка нямат право да решат на какъв език ще внесат измененията. Би трябвало да протестираме е, и пред е, председателството на парламента, и пред председателството на е, Комисията за околна среда. Много ви моля да предприемете необходимите стъпки. Благодаря, господин Ланген. Напълно съм съгласна с вас. Действително, този начин на процедиране е неприемлив. Затова ще изпратим едно протестно писмо до председателя на Комисията за околна среда. И ще ви информираме. И така започваме с е, работа по дневния ред. Наш гост днес е генералният директор Робърт Ян Смит, който ще ни информира за актуалното състояние на Хоризонт 2020. След като чуем е, е, господин Смит, ще можем да задаваме въпроси или да е, правим коментари. Благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря за това, че мога да кажа няколко думи за състоянието към момента във връзка с изпълнението на Хоризонт 2020. В средата на декември бяха внесени някои предложения във връзка с изпълнението на Хоризонт 2020 и затова смятам, че е хубаво да ви информирам за това как точно ще е, осъществяваме програмата и какви са нашите е, приоритети в момента. Е, ще ви е, разкажа за това как точно е, ще действаме във връзка с въпросите, които вие бяхте задали и е, с приоритетите, които вие бяхте определили за вас, като ще се спра и на е, взаимодействието между съвета, комисията и парламента. Ние можем да се гордеем с съвместните усилия във връзка с програмата Хоризонт 2020. Е, имаше редица е, прояви и в Германия, и в други държави, така че е, във връзка с Хоризонт 2020 и научните среди, частният сектор, гражданските организации приветстваха Хоризонт 2020 като една много важна стъпка напред. И затова е, действително е, е резултат е, на съвместните усилия на съвета, на комисията и на парламента. Много важно е политическото послание, което изпращаме чрез Хоризонт 2020. Независимо от това, че живеем в условията на економически и бюджетни рестрикции е, бяха отпуснати достатъчно средства за бюджета, одобрени от парламента и това е важен сигнал за научните среди, е, за това, че ние продължаваме да е, настояваме за развитие на иновациите и на научните изследвания. Необходим е много по-ясно очертан е, подход по отношение на малките и средните предприятия и това е, се очертава като една основна линия в нашите е, конкретни намерения за предстоящите месеци и години. Ресорният комисар подкрепя идеята, че трябва да е, се поставя акцента върху пилотния проект във връзка с иновациите до 2015 година, така че ние няма да е, чакаме естествено до 2015. Още е, е, сега е, е, започваме с е, е информиране на заинтересованите страни. Е, Кристиан Ерлер е, вече се ангажира да е, поеме една водеща роля в това отношение. 200 е, милиона са предвидени за целия проект. Парламентът настояваше да се предвидят и повече е, инструменти и повече бюджетни средства за насърчаване на развитието е, на малките и средните предприятия. Е, независимо от това, че има и а, е, агенции, които отговарят а, е, е, за тази а, сфера. А, коми, а, парламентът а, настояваше и той да изиграе на водеща роля. Комисията смята, че тя би трябвало да бъде водеща. Филип Ламберц във всеки случай е докладчика от е, страна на парламента, който е, настояваше за е, създаването на Европейска служба и Агенция за малки и средни предприятия. 560 милиона вече са от отпуснати за периода до 2015 година и с помощта на тези средства ще се разработят специфични за нуждите на малките и средните предприятия и инструменти. По време на дискусиите тук е, парламентът настояваше е, да се обърне повече внимание на енергетиката е, Жан-Пьер е, е, Оди, Едит Херцог е, и други колеги, най-вече докладчика от страна на парламента, се ангажираха най-вече с проучвания в тази сфера и така основните предприяти... приоритети вече са уточнени през декември е, съотношението е, традиционни подземни е, горива, обновяеми енергии е 85-15%. Това са важни параметри за нас. Ние смятаме да продължим развитието на пазарно ориентираните мерки, така че да започне един нов цикъл на конкретни предложения и обсъждането им. А господин Райл също постави въпроса за създаването на една система от съвместни е, проекти е, и е, прояви. През септември ще има среща на високо равнище, за да успеем да прокараме основната идея повече иновации, повече знания, Европа на знанията и иновациите като ще се е, работи най-вече на екипен принцип. Е, водещи е, научни изследователски институти шават потенциала, с който разполагат, за да се постигне повече добавена стойност. Връзката с структурните фондове, това бе също искане на вашата комисия, така че ние се опитваме да направим тази връзка между различните програми на равнище Европейски съюз. Общество на научните изследвания, на знанията, това е една амбициозна цел, която сме си поставили – е, е, вече е, сме обявили и четири тръжни процедури в тази сфера. Още през декември приоритетът бе уточнен, като целта е да подчертаем привлекателността на научните изследвания, на науката като професионална дейност. Много от членовете на вашата парламентарна комисия е, настояваха да не е, пренебрегваме и социалните, е, обществените науки, които са свързани пряко с човешкия потенциал, а той е много важен за развитието и на научните изследвания и на економиката и на иновациите, така че социалните, обществените науки са взети под внимание в редица предложения, които подготвяме. Но въпроса за равенството между половете много от вас настояваха да включим и такива теми, свързани с равенството между половето, Имаме една консултативна група. Поставили сме си за цел да постигнем не 40, а 50% по отношение на консултативната група, т.е. 50% от членовете на групата да бъдат е, жени. А, така, първоначалната идея беше, че трябва да се постигне е, поне 40 е, към 60, е, едно такова съотношение мъже-жени, жени-мъже, но е, ние е, поставихме летвата по-високо и казахме не 50%. По този начин е, първо показваме, че е, се отнасяме много сериозно към вашите желания и е, също времено е, разчитаме много на потенциала, който ще бъде разгърнат и предложенията, които ще бъдат подготвени в тази консултативна група. И Необходимо е, освен това, да се създаде усещането за принадлежност към една общност. Това е също една много важна цел в нашите програми и предложения. Още тази, този месец предвиждаме среща, на която ще обсъдим и тези въпроси. Ще мислим за това как да обединим интелектуалния потенциал в сферата на научните изследвания и иновациите. Всички вие в комисията настоявате за упростяване, като се започне от микроменеджмент и се стигне до грантовете, които се отпускат на сто... Ние е, се опитваме да отговарим на вашите очаквания и действително да прокараме една тенденция за опростяване на процедурите. Също времено много стриктно следим как върви изпълнението. Не, за да можем да реагираме е, гъвкаво и е, от една страна да спазваме е, определените правила и за отпускане на грантовете, но времено да следим за това е, да няма прекомерни административни тежести и проблеми. Не бих желал да ви отнемам твърде много време. Е, в заключение само ще ви уверя, че ние е, в комисията е, се отнасяме много сериозно към всички ваши е, предложения и препоръки. Смятаме, че е, ще можем да постигнем едно е, отвояване на финансирането. В това отношение госпожа Ниблер помогна много за отпускането на повече средства по линия на е, европейския бюджет, 50 милиона евро повече. Така че с а, е, е, повече средства и с една по-амбициозна програма, която мисля, че отговаря на вашите очаквания, ще можем да постигнем и целите на поставени на политическо равнище и вие ще бъдете, надявам се, убедени, че напълно сме отчели вашите е, препоръки и е, ще е, можем да работим в дух на съгласие и добро сътрудничество. Благодаря, господин Смит. Сега ще дадем думата за въпроси. Първо, господин Ван Нистелрой, заповядайте. Благодаря много, господин председател. Съвсем накратко няколко въпроса. Имаме амбиции, но има и важен въпрос, свързан с бюджетните кредити и заплащания за предстоящия период. Нещата са доста сложни. Има проблеми при прехода между двата финансови периода. Има ограничения. И изглежда прехвърлянето на разходи от единия период в другия е свързано с проблеми. Така че бихме искали да разберем малко повече какво става в тази връзка. Вторият ми въпрос е свързан с агенцията за малкия бизнес. Защо трябва да организираме нови институции? Не е ли по-добре нещата да се случват на ниво държави членки? В крайна сметка там трябва да се свърши работата. ако не е свършена там, защо трябва ние да я вършим? И накрая говорихте за сътрудничество за разширяване на сътрудничеството. А, и моят въпрос е, не можем ли да разчитаме на сътрудничество и между различните програми? Тоест, а, не могат ли да се използват възможности, свързани с Фонда за регионално развитие? Каква е позицията на държавите членки? Наближават изборите, тази тема се обсъжда в Комисията по регионално развитие. Но искам да разбера какво смятате вие за качеството на тези програми. Има ли начин, например, да изпратите експерт на изслушването, което ще бъде организирано тук? Благодаря, господин Проди. Благодаря. Много благодаря на господин Смит за това, че е тук сред нас. Много важна е тази тема, която обсъждаме, защото научно-развойната дейност е важна. Нека първо да говоря за здравеопазването. и за голямото значение на намаляването, на възможностите за намаляване на цените на лекарствата, някои от които са наистина прекалено високи. Научната дейност, например, и различните начини за изпитване на лекарствата – могат да бъдат адаптирани така, че да се намалят цените на лекарствата. Имам и въпрос, свързан с с образованието и по-конкретно А, как а, можем да насочим и хуманитарните науки към създаване на благоденствие за гражданите на Европа чрез а, а, споделяне на материално и нематериално богатство. Много съм а, притеснен по отношение на промените в, климата и проблемите, които те предизвикват. Може ли да се постигнат някакви възможности за комбиниране на научно-развойната дейност в областта на енергетиката и в областта на териториалното развитие? И последният ми въпрос – съвместните технологични инициативи. Тук основно се интересувам от графика. Това са дейности, е, свързани с дейността на промишлеността и те не могат да се вкарват в изкуствени графици по хоризонт 2020 година. Благодаря. Много се радвам, че Робърт Смит е тук. Много се радвам, че е, е, комисията по промишленост, изследване и енергетика може да продължи да бъде ваш добър партньор за бъдеще. Съгласни сме с постигнатото по главата за научната дейност. Обаче, ако сравним търсенето с средствата, с които разполагаме, честно казано, оптимизмът ми се попарва, защото а, те, средствата не са достатъчно. Когато преговаряхме по многогодишната финансова рамка, стана ясно, че трябва средствата да бъдат много добре насочени към иновации и към възможни усилия в областта на научно-развойната дейност за излизане от кризата. Ясно е защо държавите членки взеха решенията, които взеха по отношение на средствата. Всичко това е свързано с кризата. Обаче Какво можем да направим? Държавите членки не искат да дават средства, също времено те могат да, да източат брюкселските средства. А, как можем наистина да постигнем възможно най-много с тези средства? И още нещо. Там, където средствата не достигат, според мен е по-добре вместо да се поричкаме за малки суми по конкретни програми, да се върнем към първоначалните принципи и към приоритетите. И накрая нека да ви поздравя за начина по който до този момент се управляват тези фондове. Мисля, че е, работата по тях е много добра. Благодаря, госпожа Латоя. Е Благодаря. И аз искам да благодаря на директора за това, че е тук днес и за това, че е, добре си сътрудничи с нашата комисия. Високо оценя начина по който работи той, последователността му и организирания начин по който работи. Имам няколко конкретни въпроса за практически неща. Вече говорихме за принципите, за общата визия. Но тук имам едно предложение. Нека да направим всичко възможно, въздействието на Хоризонт 2020 година да бъде възможно най- всеобхватно. Действително да се добави а, допълнителна стойност а, към производството тук в Европа. Защото ако не се управляват добре нещата, въздействието на програмата може да бъде много по-слабо. И така. Първо, важно е да има добра информираност. Доста е направено вече по този въпрос. Широко сме разяснявали тази програма но също но в Италия не участвахме особено активно в седма рамкова програма. Имаше голямо недоверие в някои кръгове. И трябва да направим всичко възможно, когато предоставяме информация и даваме съвети, първо, добре да определим кой трябва да бъде информиран, за кого това е най-важно. Цялата процедура с а, е, договорите е доста неясна на хората. Хората се обръщат към нас като депутати, задават ни въпроси, очакват да имаме някакъв отговор – Иначе по въпроса за здравеопазването, моят колега вече спомена колко важна е тази тема. Просто трябва да знаем как най-добре да предоставяме информация. Благодаря. Госпожа Нивлер. Благодаря, госпожо председател. Господин генерален директор, много ви благодаря за това, че сте е, тук е, в нашата комисия, за да ни информирате за е, актуалното състояние на програмите по Хоризонт 2020. Това е изключително важно и сега с оглед на изборите, така че ще можем да уверим нашите избиратели и обществеността в нашите страни, че нещата продължават, независимо от някои трудности в условията на криза. Към това, което ви попита колежката, той ще добавя още един въпрос. Вие говорите за това, че в рамките на вашата генерална дирекция вече има една а, нова структура, може би, ако правилно съм разбрала, за а, управление на програмите а, за малки и средни предприятия. Също времено, вие сам казахте, има специална агенция, която отговаря именно за малките и средните предприятия. Но какво всъщност, както се казва, управлявате вие във вашата генерална дирекция, какво е изнесено навън? Е, извън генералната дирекция, това бе, според мен, всъщност и подтекста на въпросите на колежката Тоя и как точно се осъществяват контактите. А втория ми въпрос се отнася до съдържанието на самите програми. Тук в парламента проведохме една много задълбочена дискусия след скандалните разкрития за подслушването от НСА Опитваме се да свържем нещата с темите за програмата за цифровизация с изследванията в облак, така че постарахме се и да отпуснем достатъчно средства, за да се погрижим за надежна защита на нашите комуникации, нашите връзки. В момента, както и много от нашите е, колеги тук в парламента, е, ние сме в е, така да се каже, на прага на предизборната кампания. Много често се срещаме с нашите избиратели и хората много често ни питат как смятате да защитите надежно масивите от данни тук в Европа, които се отнасят до нас? Колегата Джонсън има думата. Благодаря много на господин Смит. Благодаря за доклада, благодаря за взаимодействието, което съществихме и сътрудничеството по съществяването на Хоризонт 2020 и по-конкретно благодарности за доклада, който направихте за нашите дискусии по повод на перспективата за половете, как си мислихме, че не е възможно това да се постигне и че няма как да бъде по-равно от 50%. Всичко това е много положително. Също така съм изключително положително настроен спрямо бъдещето на Хоризонт 2020, но имам няколко въпроса. Не защото а, искам да ви критикувам, Ами, защото смятам, че можем да постигнем още повече. Първият ми въпрос е свързан с малките и средни предприятия. Как а, се използва инструмента Как може инструментите, които се използват в момента, да се допълват а, взаимно? Дали може да се осъществи това? Също господин Рой е свършил много добра работа по обвързването на инструментите с Хоризонт 2020, но в някои държави членки се дава по-голям приоритет да има дейности в структурните фондове а, с компенсация, с възстановяване, защото в, има случаи, в които предприятията са в трудности, а не дори да се пристъпва към иновации и научни изследвания. Ако може да ни информирате по повод на това. Ам, съгласен съм с всичко това, но смятам, че и ние можем от страна на Европейския парламент да бъдем още по-активни. И още един въпрос за фирмите в частния сектор – мисля, че те са а, много активни и мисля, че могат да бъдат още по с повече ресурси а, и повече иновации. Искам да видя как може сигнала да се излъчи от програмата, че те също трябва да съфинансират. Това е също под формата на въпрос оптимизъм за бъдещето от мен. И пак за частния сектор. Говорихме за разширяване. Аз съм от Швеция и в други държави членки знаете, че научните изследвания и иновациите са много силно свързани с институциите в нашите държави, но имаме възможност, все пак, защото говорим за научни изследвания, иновации и дейности близки до пазара – ще има ли а, такава перспектива в Европа. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Имаме. Остава дълъг списък, само до половината сме на желащи да се изкажат, но въпреки това ще дадем думата сега на господин Смит, за да отговори на първите въпроси. Да, няма нищо по... А, няма никакъв проблем да направим на два етапа. Господин Иван Исерой, въпроса за плащанията. Наистина притеснителна ситуация. Много добре знаете и госпожа Херцог и другия колега също добре знаят, че а, от съвета се настоява да се ограничат а, плащанията. Ние сме на края на седма рамкова прозна, програма и поемаме много сериозни ангажименти и фактически кредитите се увеличават много сериозно. 1,1 милиард недостиг смятаме, че ще достигнем, което ще доведе до много сериозни проблеми. И много се радвам, че вие го споменавате и се надявам, че тази и други комисии в Европейския парламент – ще го ам, разгледат като въпрос, защото се намираме в нещо като ам, ситуация, все едно използваме кредитната карта и натрупваме много сериозни задължения, а пък после трябва да мислим как ще се покрият съществуващите агенции. Ам, ние не, го, не работим посредством националните организации, е изключително важно изпълнителните агенции, които тръгват да действат и да са от най-високо качество. Връзката между разширяването на дейностите по Хоризонт 2020 и структурните фондове. Сега изготвяме изключително практични ръководства, които показват кои инструменти, кои програми са подходящи за е, ответните нужди. Но сега имаме наистина чудесна възможност да направим така, че а, е, от а, е, 60 до 70 милиона отделени за а, научни изследвания и иновации да се използват. Работим с колегите от генерация ДГ Регио, от генерална дирекция Регио, а, за да може да се въведе тази стратегия Smart Specialization или интелигентна специализация. Първите партньорства вече започват. Полша, разглеждаме там случая, за да направим така, че да има достатъчно научно-изследователски действности, които да се покрият. Така че сътрудничам си с колегите от DG Regio и също с комисията и а, Нашия комисар е много целенасочен в това отношение. Необходимостта да се намалят разходите, да се създадат нови работни места. IMI е едно партньорство за иновативни лекарства, така че да останат в потока различните нови идеи, които бързо да се пренесат на пазара. Това действително е дисциплина, която не е винаги свързана с проектите от учно изследователски характер, но пък може да доведе до много сериозни а, на а, много сериозни резултати. Следващия колега спомена нещо, което е един от най-големите ми страхове. А, а именно твърде голямата ангажираност за Хоризонт 2020. Това е кошмарът, който аз се надявам да не се превърне в реалност. Наистина твърде много а, записвания. Новия председател на ERC, господин Бройон е тук. Много се радвам, че с него ще се видим. Но а, наистина има а, шанс а, от големия брой предложения, които сме получили заявки да се разпадне системата. Ето защо сте напълно прав, че трябва да се финансират и на национално равнище. Продължаваме с а, 3% ангажираност на държавите членки от БВП за научни изследвания и иновации през 2000, до 2020 и важността на тези инвестиции ще бъде представен от много интересен а, политически документ от а, господин Оли а, Рен и заместник председател на комисията и моя комисар Гегенен който а, господин Рен участва много сериозно в европейското 6 месече и економическата политика. А, интересно е, че заедно с моя комисар, заедно съставиха документ за а, това да се инвестира в а, растежа, иновациите в а, а, научните изследвания на национално равнище. Вие правилно отбелязахте, че трябва да се премине към резултати в Хоризонт 2020, Хоризонт 2020 и резултати и от страна на промишлеността, на индустрията. Вярно е, че е спаднало участието. Това не се дължи на бюрокрацията или. Тоест това се дължи участие на бюрокрацията и сложността на системата и сега с Хоризонт 2020 се упростява всичко това и първите реакции от малките и средни предприятия и изобщо промишлеността са много положителни. Те наистина виждат Хоризонт 2020 като сериозна альтернатива. Критериите а, сме организирали в различни ръководства на нашия вебсайт, за да знаят хората как се а, избират а, експертите, какви са критериите, а, как се взима решение. Всичко това е а, въпрос, свързан с прозрачността, който трябва да представим и в бъдеще. Не мога да ви е, да подчертая достатъчно колко е важна ролята на националните точки за контакт. Много трябва да настояваме потенциалните кандидати да са наясно с, с всички елементи. Госпожа Нидлер, вие споменахте също много важни елементи. Две агенции работят, ERC, изпълнителна агенция и а, тази за научни изследвания. Тяхната работа е изключително висококачествена и аудиторите го признават, много ефективна на тяхната работа, няма да създаваме нови агенции. Ще подкрепим тези, както и други, така че добрата работа, която те са извършвали до момента, да продължи. Също сме изправени през, пред една ситуация, че от 50 до 80 повече милиарда е а, финансирането, но а, всъщност състава на агенцията, работните места се увеличават само с 5%. Тоест разбирате, че ако няма необходимото сътрудничество, няма как да свършим всичко това като работа. А, знаете също така, че има и предвидени а, дейности а, взаимодействие с Европол за защита на кибер. А, да, за киберсигурност най-общо. Това са едни от най-трудните части, които обсъждахме, когато искахме да инициираме това продължение, защото много държави всеки блокираха това, най-вече взаимодействие с Евросто, Европол. И на другите колеги мога да предоставя допълнителна информация, ако искате след срещата. А сега по въпроса за половете и аз като вас съм много доволен, че над 40, близо 50% сме стигнали. И наистина е важно това, което казахте за различните инструменти, които съществуват, като тези от типа на Юростар и а, връзката им с структурните фондове. Вие подчертахте колко е важно участието на частния сектор и а, наистина той не участваше в предишните рамкови програми в степента, в която се надявахме, заради а, голямата бюрокрация, но също така и заради факта, че програмата не позволяваше включването на иновации, но сега, понеже не, не включваме само наука и научни изследвания, а иновации, това е голям шанс за малките и средни предприятия, за индустрията а, и големите предприятия, че а, и смятам, че в резултат на това ще видим много сериозно увеличение на участието. В крайна сметка, ако погледнем целите в договора на рамковата програма, то те са да се увеличи конкурентоспособността на индустрията, т.е. тя трябва да участва. Благодаря. Сега преминаваме към, към втория, втората част на списъка. 8 а, участващи има господин Залески госпожо председател, уважаеми господин директор. Аз току-що получих съобщение от Полша. Не се. А, те не могат да приемат целите, които представяме за 2020. Те са амбициозни, но като че ли трябва да има някакво равновесие и реализъм, а не просто някакви мечти. Тоест, харесват ми, допадат ми тези цели, но като че ли оставаме малко в облаците. Но ще получите и вие вашето, е, това съобщение, ако не сте го получили вече. Харесва ми идеята за хоризонт. Тоест, по-дълъг период е, Науката е капризна, нужно и е време. Трябва и време да падне, да загуби, да се възстанови. Виждам, че има акцент върху връзката с индустрия. Това е хубаво и не толкова хубаво. Наистина, науката е независима, но основите на научните изследвания не знаем всъщност кое от тях ще бъде началото на една голяма промяна в света, така че ще трябва да се движим и по двете релси. Знам, че сега а, са много модерни изследванията на мозъка, много са скъпи, но много е модерно и много скъпо и се изследва тази област. Малките и средни предприятия. Има малки предприятия, но те могат да са много иновативни. Аз съм участвал в много добри проекти, които показват, че много иновации идват наистина от тези мънички предприятия. Затова нека да ги включим. Хората са доволни, справят се сами, нека ги подпомогнем, те изграждат Европа. социалната сфера, социалните индустрии. Много ми хареса казаното от колегата Проди, въпреки че е представител на науката, той също включи и социалните аспекти. Много съм благодарен. Няма да повтарям което, това, което каза той. И така, в заключение, ако а, Европа ще бъде домът на щастливите хора, социалните изследвания не могат да бъдат оставени на страна. Две думи само. Имаме различни а, проблеми в а, Германия, но накрая искам да питам как се покрива европейската карта от оценителите на различните проекти. Di essere un po' più corretti nei riguardi degli altri colleghi, altrimenti non ce la facciamo. Мисля, че би трябвало да бъдем по-кратки, защото инак няма да можем да е, дадем възможност на всички да се изкажат. Господин Герек. Анонимовост проектов.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 в смисъл блокират се някои иновации, които за някои изглеждат опасни. Добре, защото тогава не се допусне анонимност за някои проекти? Grazie. La parola Jean-Pierre prego. Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите, Нека да направя няколко коментара. Първо по бюджетните кредити и заплащания. Как така има а, такава малка сума? Не мога а, да разбера защо не са покрити а, кредитите за плащания. Благодаря за разясненията. Как виждате бъдещето? Това е моят въпрос. Имаме клаза за политическо преразглеждане през 2016 година, защото смятаме, че в политиката има много нови елементи, нещата ще се балансират, не знаем, Великобритания може и да не е в Европейския съюз, ще имаме нова комисия, нов парламент, нов председател на Европейския съвет. Как виждате вие преразглеждането на тази политика и можем ли да а, а, тестваме в дебатите в предизборната кампания концепцията за новата общностна политика в областта на науката. Тоест, кредитите за плащане да се прехвърлят на европейско равнище и да имаме обща дейност. Бях предложил да се проведе одит на Сметната палата и националните сметни палати за това как може да се разпределят най-добре средствата на трите нива регионално, национално, европейско, защото в крайна сметка, ето, например, в областта на дипломацията има огромни възможности за съчетаване на ресурсите. Има страни, в които има по 20 на дипломатически представителства на европейски страни, които не си изподелят дори една фотокопира машина. Има много други важни въпроси, въпроси свързани с отбраната и съм потресен, че Европейския съвет от март при оценката на стратегията Европа до 2020 година постави въпрос над някои проекти, които въпросително на някои проекти, които вече са на средата на своето развитие. Нека да прочета. Европейския съвет възнамерява да оцени конкурентна способността, инфраструктурата, патентите, е, научно-развойната дейност, интелигентните технологии и много други. Тоест, виждаме, че имаме глобална визия. Не е ли сега момента тази идея да се въведе, за да може да има истинска европейска политика в областта на научно-развойната дейност? Благодаря колегата Корея де Кампуш. Президент, директор. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че сте тук сред нас, господин генерален директор. Политиците се интересуват най-вече от това, което интересува техните избиратели, техните граждани, естествено малки и средни предприятия, научни изследвания. Всичко това е изключително важно за всички нас. Вашите вашата презентация бе по-обща, е, а след това при отговорите започнахте да ставате по-конкретен. Това е обичайна практика. Но нека да се обърнем към практическите аспекти на седмата програма. Имаше е, различни е, виждания за това, е, какъв трябва да бъде процента на националното участие. 5% очевидно е, е равнището, на което сме стъпили в момента, но дали не можем да се върнем към едно по-щедро финансиране по линия на е, Европейския съюз. Е, освен това, регионалните програми трябва да се работи, според мен, не само с държавите членки, но и с генерална дирекция Реджи когато е, определяме е, осн... приоритетите за научните изследвания, не трябва ли е, да насочим вниманието си най-вече към иновативните е, зарядни устройства, задвижващи устройства, е, батерии, е, а сега чувам, че всъщност става дума най-вече за това как е, ще се гарантират е, съответните водни ресурси, как ще се е, съхраняват и така нататък. Дали не сме поустаряли и поизостанали малко? Това, което е казано във връзка с Франция, действително е интересно. Имам предвид нашия френски колега Оди. Медикаментите, изпитването на лекарствените средства – върху сравнително малък брой пациенти всъщност се концентрира иновативното развитие. Дали не трябва да разширим малко спектъра на научните изследвания и изпитванията? Госпожа Пилар де Кастилио. Добър ден, господин Лен директор. Резултатът от рамковата програма обикновено е, показва колко голяма е разликата от е, положението преди и положението след това, след е, завършването на програмата. Говорихме многократно за упростяване. Много често сме, постигали, сме повдигали този въпрос, тъй като до нас достигат оплакванията на изследователите от университети и научно-изследователски центрове. Комисията разполага с възможности и инструментариум да прокара именно така желаното опростяване, за да постигнем по-добри резултати. Е, и сега ви питам всъщност какво точно смята да направи комисията, за да се постигне един качествен напредък в рамките на научните програми е, по пътя на упростяването. Колегата Ланмака. Е, няколко въпроса имам. Първия въпрос е свързан с една дългосрочна цел, а именно да отстраним бюрокрацията, излишната бюрокрация от научната програма, и, така че да се използват по-рационално всички средства. Хубаво би било да чуем а, нещо по-конкретно, действително. Какво смятате да предприемете, така че да не се спъват изследователите а, в някакви излишни бюрократични пречки? И а, връзката между а, програмата и структурните фондове. Как а, точно ще а, направите възможна тази връзка и ще я облегчите, ще я ускорите. Е, госпожо председател, мисля, че действително бях е, невероятно кратък, задавайки моите въпроси. Колегата Имнер има думата. Благодаря, госпожо председател. Ние всички се надяваме, че новата програма е, Хоризонт 2020 ще доведе до един, едно положително развитие. А именно, ще ни до нас достигне информацията е, е, междувременно, че е, ще се е, насърчи развитието на е, малките и средните предприятия, най-вече по отношение на научните изследвания, защото ние знаем, че те разполагат с потенциал в това отношение и освен това те са един от основните източници на заетост. Много важно е, освен това, да се опростят процедурите, да се намалят адми... административните и бюрократичните спънки. Така че, действително, да развием иновациите. Енергийния сектор страда, тъй като е засегнат от неизбежните бюджетни економии. Но въпросът ми е, могат ли да се предвидят средства за отпускане на грантове във връзка с улавяне, с съхранението на енергия от възобновяеми енергийни източници. Ние имаме определени цели, които желаем да постигнем и за 2030 година. Те са амби... достатъчно амбициозни но същевременно като че ли не разполагаме с достатъчно мощности за съхраняване на добитата от възобновяеми енергийни източници енергия. Така, господин Смит има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Действително, въпросите са много В отговор на първото полско изказване е, казах, че всъщност е, това е, е основната ни цел, а именно не само да използваме средствата по линия на седмата програма за развитие на научните изследвания, а да насочим и към иновации, към конкретни практически резултати от научните изследвания. Как ще стане връзката? Да, това е всъщност повече от сферата и от компетенциите на Генерална дирекция Конект, но такава връзка ще се осъществи между програмата и структурните фондове. Природни науки е, физика, математика, но е, едновременно с това и е, връзка с социалните и економическите науки, т.е. с хуманитарната част от науката. Как точно ще се насърчават изследванията по отношение на определени лекарства, по отношение на определени заболявания. Ще ви дам пример с диабета ние е, смятаме, че е, не става дума само за лечение на определени е, фази, на определени стадии на диабет, но става дума и за това да се насърчава един определен тип поведение на гражданите, така че да имаме по-малко пациенти болни от диабет. Това също ще бъде включено в нашите проекти. Когато оценявате един проект, да кажем, са около 50 милиона. Вие, естествено, трябва да подберете съответните хора и не можете да действате недобросъвестно, когато ги подбирате аудиторите, оценителите е, ще бъдат много-много е, е, внимателно подбирани по определени критерии, уверявам ви в това. Не мога да навляза в подробности в момента поради липса на време. Плащанията. Ние използваме инструмента на предварителното финансиране. Ние, освен това, плащаме и на на части, е, така че е, Същевременно е, по този начин намаляваме малко дефицита на средствата, които са, който е на лице и същевременно гарантираме и финансирането на проектите до край. Но тук има проблем, това е вярно, трябва да се потърсят решения. насочваме нашите проекти повече към основните приоритети в европейската економическа политика. Действаме съвместно с екипа на комисаря Рен, но все още не сме стигнали до едно задоволително равнище трябва да извървим един дълъг път, докато успеем да включим науката, научните изследвания и иновациите в цялостната економическа политика на Европейския съюз. Многократно вече без, бяха споменати структурните фондове. Аз също мисля, че споменах, че ние ще действаме съвместно с Генерална дирекция регионално развитие. Ще се опитаме е, по един много интелигентен начин да действаме, е, не само да кажем нанотехнологиите, е, но и един много по-широк спектър от иновативни технологии ще бъдат обхванати чрез връзката с регионалното развитие. По отношение на горивата и енергетиката, да, действително тясното място в момента действително са мощностите за съхранение на произведената вече енергия. В това отношение сте абсолютно прав и ние сме осъзнали тази потребност. Необходима ни е цяла мрежа, за да действаме глобално по отношение на най- опасните в момента заболявания и тези, които засягат най-много населението и на Европа, но не само на Европа, но в целия свят. Действаме заедно с Америка, с, с САЩ, с Канада и с други страни. Търсим нови пътища, но това, което е особено важно, е и връзката с националните центрове. Ако желаем действително всичко това, което в Европа се развива и се постига на европейско равнище, то би трябвало да достигнем до всички кътчета на националните държави. А това става чрез една добра работа на националните точки за контакт, които ще трябва да достигнат пък от своя страна до най-отдалечените краища на своята страна. Колкото повече хора и достигнем колкото повече центрове, изследователски институти и така нататък, толкова по-добре. Да, как точно ще решим въпросите, свързани с финансирането, с уеднаквяването на процедурите, с опростяването? Ще ви представим, надявам се най-късно през април, един дълъг списък от мерки в посока опростяване, така че да имаме една единна и максимално упростена процедура. На европейско и междуинституционално равнище бе постигнато съгласие във връзка и с плащанията за научни изследвания. Много бързо. Надявам се, ще приключат преговорите по инициативата ППП, така че много скоро се надявам, че ще можем да приемем и съответния правен акт за публично-частните партньорства моите колеги, които а, в момента са и тук, в това помещение, а, заслужават действително похвала, защото с тях работи много по различни направления на Хоризонт 2020. Трябваше да кажа няколко думи на благодарност и към тях. Благодаря на генералния директор Робер Ян Смит Надявам се, че скоро ще се видим пак. Благодаря. А сега преминаваме направо към следващата точка от дневния ред, макар и с известно закъснение. Сега ще помоля всички от тези, които биха желали да напуснат залата, да го направят бързо, защото Започваме с е, изслушването на тема Европейското научно-изследователско пространство. Отново ще обсъждаме седмата рамкова програма до Хоризонт 2020.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 seconda parte della mattinata. Siamo... И така, преминаваме към втората част от заседанието си тази сутрин. Малко изоставаме от плановете си, а темата, която ще обсъдим е много важна за нашата комисия и е тясно свързана с Хоризонт 2020 година. както и с темите, които разгорещено бяха обсъждани в дебата преди малко. И така. Нека да поговорим за опитите до 2020 година поне да се изградят основите на европейско пространство за научни изследвания. Има много инициативи по темата през последните няколко години и както виждаме нещата, трябва да се действа. Но има и известна политическа чувствителност тази тема и трябва да бъдем внимателни. Давам думата на господин Жан-Пьер Бургинян А, заповядайте. Госпожо председател, дами и господа, много се радвам, че мога да съм тук. Днес нека да говоря за Европейския е, център за научни изследвания, Европейския съвет за научни изследвания, извинете. Искам да защитя тезата, че това е много добро конкретно доказателство, че Европейския съюз си струва да работи в областта на научните изследвания на европейско равнище. А, съветът беше създаден а, благодарение на една а, инициатива на Европейската научна общност, инициативата за наука в Европа. След това бе подета от министрите и комисаря Филип Бускен, който по-късно стана колега, на ваш колега в парламента. Съвсем естествено се разви тази програма. Госпожа комисарят Геген Куин и генералният директор Робърт Ян Смит – а, определиха подходящото ниво на финансиране в рамките на Хоризонт 2020 година и много от вас работят активно в тази област. И както знаете, в рамките на програмата Хоризонт 2020 година предоставя два пъти повече средства в сравнение с седма рамкова програма. Това означава, че дейностите, които са продължавали към края на седма рамкова програма, могат да продължат. Това е първата точка, която исках да спомена. Това е една много важна инициатива на Европейската научна общност – и лауреатите на Европейски съвет за научни изследвания се ползват, от, се ползват с голямо уважение. Сега е един важен въпрос. Дали фундаменталните научни изследвания могат да бъдат част от Хоризонт 2020 година? Важното е да има добър, добра смесица е, на е, проекти за финансиране. Ясно е, че основната насока е научно-развойна дейност, но фундаменталните изисквания водят до нови е, открития. И много често в тях участват учени работещи на много високо равнище и свикнали а, постигнатите научни резултати незабавно да се споделят с научната общност. А, много е важно да се постигне баланса и добрата връзка между едните и други научни изследвания. А, и тук добър пример е Google. А, фирма започнала само с двама души, открили чисто нов математически алгоризъм, алгоритъм, който може да се използва. И да бъде основата на економическия модел на Google, който виждаме в момента. Защо Google работи толкова добре и защо е, е толкова богата компания? Ами, защото са намерили е, математически алгоритъм, който им позволява е, потребителите да ползват техните услуги безплатно, а, е, а услугите да се запращат, да плащат по други пътища. В е, Елф е, Жан Морле, един от инженерите, също бе направил е, интересно иновационно откритие. И беше стигнал до извода, че, това е, е, е че има нови начини за обмен на сигнали а, чрез мини микровълни. А, нещо, което помогна много при сондирането за петрол и при анализа на данните, които се получават. По този начин се разработиха и нови инструменти, така че виждате един отличен пример за това как един теоретичен едно теоретично откритие а, може да доведе до огромно развитие на а, приложното поле на определен вид инструменти. Така че, това са типа открития, които а, могат да преминат от едната част на научните изследвания към другата от едната категория към другата. Европейския съвет за научни изследвания реши да се съсредоточи върху младите учени. Вече има три програми. Едната се нарича Starters, това, са за най-млад... това е за най-младите учени, след това програмата Consolidators, а, между 7 и 12 години след а, магистърската степен и след това Advanced Grants за по-напредналите учени. Има средства за всички тези програми. Две трети от плащанията, милиарди, 1,7 милиарда годишно, отиват за млади учени, за да се даде възможност те да разработят своите собствени научни екипи. Тоест, Става дума за много голямо доверие към тези млади хора и опит да ги убедим да продължат да работят в Европа, да развиват своите умения тук и е, Европа да продължи да се развива по устойчив начин. Разбира се, когато набележим такива учени, когато те станат наши лауреати, те много бързо привличат вниманието и на чужди страни, които се опитват да ги изтеглят. Е, такъв риск е, винаги има, но ние трябва да се опитаме да ги задържим тук. И така, е, във връзка с казаното от генералния директор, нека да се спре на въпроса за неравновесието в научната дейност, за разликите от регион до регион и начинът по който е разпределена научната дейност. Има области, в които има повече средства, трябва да се насръчат повече хора да участват в научна дейност, особено жените. Но не е толкова лесно да се справим с този тип проблеми. Генералният директор съвсем ясно очерта нещата. Има различни ситуации в различните дисциплини. Моята област е математиката и това е област, в която жените са доста слабо представени, поне в нашата страна. Има други а, области също, в които има а, а, твърде малко жени. И трябва да се направи добър анализ на невидимите бариери, които обесърчават а, участието на жените в тези области. Има и други важни въпроси за хармоничното развитие на Европа. А, има ситуации, в които в дадена страна няма достатъчно добра научна инфраструктура и ам, младите учени в тази страна предпочитат да отидат в друга, за да се развиват добре. по настояще нямаме достатъчно добри средства, за да се справим с този проблем, но новия научен съвет, който се срещна миналата седмица, взе решение да се концентрират усилията ни и в тази област, инфраструктурата, за да може в тези страни, където е, научната инфраструктура е по-малко развита, да се направи нещо заедно с националните асоциации, с Генерална дирекция регионално развитие, за да може средствата за развитие да бъдат достатъчно добре разпределени навсякъде в Европа и научната общност в Европа активно да участва в тези усилия за дефиниране на новите инструменти, които трябва да влязат в сила. Има много млади учени, които все още не са лауреати на наши стипендии, но са на последния етап от е, процедурата за кандидатстване. Благодаря много на Жан-Пие Бургинян. А сега ще дам думата на доктор Детлев Мюлер Виснер от групата Airbus, биш председател на Международния съвет е, на, за аеронавтика. Okay. Uh, could you make this operate here? please? Okay. Uh, thank you, uh, Mrs. President of ITRE, uh, dear members of the Благодаря, госпожо председател на комисията ИТРЕ в Европейския парламент, уважаеми депутати. Наистина съм много доволен, че съм единствения председател, единствения представител на промишлеността, който може да говори пред вас днес. Много ще ми бъде интересно, защото имаме представители от научните среди тук след нас и вероятно ще искате да знаете как се осъществява научната дейност и а, научните изследвания извън а, академичните среди. А, наистина ще имам какво да ви разкажа. Виждате, че а, е и тук на слайда а, че ние си сътрудничим с над 5000 души в областта на научните изследвания. 5000 души в най-различни области на технологията, които работят само целенасочено в, за научни изследвания. Това са 3% от нашата работна сила. Ако сравним това с държавите, можем да говорим за много сериозен оборот – Работим с 3% от тази област и обществената подкрепа в това отношение, ако обединя страни, региони, различни агенции, една трета от нашите проекти за научни изследвания се включват в тази част. Автомобилната индустрия, големите корпорации, Това е част от нашата посока. Малките и средни предприятия. Имаме един специален фонд и даваме средства на нашите собствени служители, за да за развият свой собствен бизнес. Миналата година две такива предприятия бяха създадени, едното от които за анализ на водата за конкретни органични вещества и то много бързо, за 6 минути. Нещо, което не съществуваше до тогава. Други технологии, в които ние прехвърляме нашата интелектуална собственост на други предприятия, които не са в областта на авиацията. По-късно ще се върна на интелектуалната собственост, когато говорим за Хоризонт 2020, но в, при нас е едно от най-големите портфолия в света и и ако разгледаме а, сравнимите показатели от Европейската комисия, а, ние сме сред над 50-те първи държави в света а, и с тези измервания и с прехвърлянето на интерфанта собственост на доставчици, на малки предприятия, ние всъщност разпространяваме нашите резултати от научните изследвания, от нашия сектор и е, допринасяме за економическото развитие, за малките и средни предприятия и за други индустрии и други сектори, особено в сектора на производството. Ако се върна малко по-конкретно на нашите взаимоотношения с малките и средни предприятия, трябва да кажа да, важно е да се е, подкрепят научните изследвания в малките и средни предприятия, а, от друга страна, и тук мога да говоря за целия индустриален а, сектор, най-добрият принос за техния успех за малките и средни предприятия е те да го работят съвместно с а, научните изследвания, защото проекта за един а, голям а, въздухоплавателен уред не се а, произвежда от някой, който не е специализиран. Това е изключително тясно специализиран пазар. Така че това, което искам да кажа е, че ние, големите а, предприятия, имаме нужда от малките и средни предприятия Защо имаме нужда от малките и средни предприятия? Заради тяхната гъвкавост, реактивност. Ако си помислите за нашата компания, с 5000 научни изследователи, ние сме малко или много като комисията с технологичните теми, как да а, разходваме средствата и понякога в една голяма а, компания процес на вземане на решение е много сложен и за малките и средни предприятия всичко това става много по-бързо, много по-бързо се взима решение а, има, да речем, няколко души, а, главният директор е и собственик на, на фирмата, така че той може бързо да решава какво да прави. Също така ние може да се възползваме от обстоятелствата на пазара на различните ни държави, от които идваме. И така, отново се връщам на нашето портфолио. Малките и средни предприятия просто не могат да си позволят да закупят интелектуалната собственост и да я поддържат на международно равнище в Китай, например. Ето защо те си сътрудничат с големи корпорации и са, са притежатели на интелектуалната, на интелектуалната собственост и така ние допринасяме за знанията в малките и средни предприятия. Но не може да се подкрепят само малките и средни предприятия в научната дейност. За това би, било, би довело до провал, тъй като като цяло е добре да има баланс, да има разумен начин да се включват малките и средни предприятия, да участват и те, но разбира се не е ексклюзивно. Какво участваме от политиката за научни изследвания на Хоризонт 2020? Това е един от най-добрия начин, един от най-добрите начини да се включат бързо малките средни предприятия на пазара, да върнат средства обратно в Европа, в държавите, като се разработва на ранен етап един продукт и се въвежда на пазара в Европа. И така по този начин се демонстрира иновацията. От друга страна, имаме нужда от научно-изследователски проекти. Но не сме убедени, убедени, убедени, че второто ниво ще допринесе за развитието в Европа и в резултат на моите разговори и взаимодействие с други колеги в Европа, знам как се развиват след това на по-късния етап тези проекти. И накрая, какво очакваме от Хоризонт 2020? До днес сме сравнително доволни от участието. но бих, бих се върнал отново на интелектуалната собственост, където най-ожесточените дебати с комисиите, с държавите, членки се състоят по член 46 алинея 3. Ние е, се радваме, че този член беше заличен и с нашето участие, защото се казваше, че едва ли не ние, индустрията, промишлеността, трябва да представим всичките си фонови знания в областта на интелектуалната собственост на комисията, но не само с цел научни изследвания, но и за използване след това. И това би индустрията, ако а, по този начин се свързва с интелектуалната собственост. Не може просто да се предоставя а, така на всеки, който а, пред предяви някакво желание, това тотално ще компрометира а, киберсигурността. Не мога аз да кажа какви са ми резултатите в областта на изследваните за киберсигурност. Това е все едно да дам. А, а, да улесня максимално хакерите. Ето такива неща има като противоречие. И не на последно място искам да кажа а, нещо за авиацията. Ние сме в а, тази а, този сектор и а, много сериозно работим за подобряване на околната среда и моята най-голяма страст и желание е от а, а, февруари аз съм част от тази група в а, нашата организация и целта ни е а, да летим изцяло с а, електро електрически самолети. Ето тук на този слайд долу в а, може да, ляво, може да видите трите самолета, които вече а, са във въздуха с Siemens, а, си сътрудничен, а, с двигатели, които те разработват, а, подобни на тези, които се използват в електрон, елект, а, електрическите автомобили. Благодаря ви много за вниманието. E Благодаря ви за вашата презентация. Професор Емеритус Карлос Салема от е, Института за е, висши технологии в е, Португалия е следващият оратор. Благодаря ви. Всъщност, смятах да говоря най-вече за полките и заключенията от научната програма 7, от седмата програма, но сега ми се струва, че е, би трябвало да е, се е, концентрираме върху някои от по-специфичните програми, като ще се спра на 6 точки. А именно какво е характерно за програмите 4, 5, 6, т.е предходните програми. Как точно е, те са помогнали е, на мобилните комуникации, а те според мен дадоха един много силен тласък е, чрез единните стандарти, които Европа въведе именно на мобилните комуникации. Така че е, това бе един добър период за мобилните комуникации в Европа, но в момента е, Европа изостава. Излизат на преден план други компании, които е, работят с е, модерни микропроцесори, с нови поколения на база 5G. Но да се надяваме, че Европа ще се опита отново да влезе в тази сфера и да си възвърне предишната водеща позиция. Както по отношение на аудио и видео на технологиите MP3, MPEG, така и по отношение на разпръскването на сигнала DVB бе отпуснато сериозно финансиране и в крайна сметка се постигна много добър ефект по линия на рамковата програма. Днес Европа обаче и тук губи позиции. Седмата програма трябва да продължи да подпомага развитието на технологията, основаващи се на оптични влакна. Това е бъдещето. Както вече казах, ние би трябвало да си възстановим позициите и чрез проекта ЖЕАН, именно връзките в интернет бяха подпомогнати много съществено. Хоризонт 2020 ще продължи да отпуска средства и да насърчава по-нататъчното развитие на интернет, най-вече чрез интернет на нещата и новите апликации, новите приложения. Как да запазим водещата роля. Говорих вече за оптичните влакна, и които ще навлизат все повече и в комуникациите. Е, всъщност Европа бе е, лидера в това отношение 66-та и 78-та година, която е, лансира една цяла мрежа на основата на оптични влакна. Трябва при всички положения да се даде превес обаче на малките проекти, ако желаем да бъдем по бързо развиващи се и да постигнем максимален ефект по линия на рамковата програма, защото големите проекти очевидно затрудняват, да кажем, по древните участници на пазара, малките и средните предприятия. Също но ние очакваме висока възвръщаемост от всеки проект в рамките на рамковата програма би трябвало да потърсим начини за бързо опростяване на правилата, така както това вече бе поискано от парламента. Много, много важно е това опростяване на достъпа до програмите, дори не толкова за предприятията, колкото според мен за научно-изследователските центрове към университетите. Много съм щастлив, че междувременно това започна в рамките на Хоризонт 2020. По линия на Дана Общахов за университетите и научно-изследователските центрови Необходими е, са инструменти, които в никакъв случай да не водят до засилване на бюрокрацията. А, е, да, е, седят именно обратното. И така, как е, да е, продължим да бъдем ефективни? Ние е, много често. Е, зачитаме, е, разчитаме най-вече на е, някакви проверки, на одити и така нататък. Става дума е, в случая обаче за технически, а не за финансов одит. Не бива да забравяме това, че финансовият одит без да пренебрегвам и да омалжавам и неговото значение, не води до желания резултат, когато става дума за проекти, насочени към е, научно-изследователската е, сфера. Много притеснения създават финансовите одити на хората, които се занимават с наука, а всъщност при научно-изследователските проекти има най-вече една специфика, която би трябвало да се отчете от техническият одит. Управлението е много важно. Важно е комитета е, за управление е, какви правомощия ще има и как ще ги упражнява. Това е всъщност е, същественият момент. Важно е да се подава информация и то своевременно към Комитета за управление на проектите по рамковата програма и тази информация да върви в двете посоки. Т.е. и комисията да получава е, съответната информация от е, Комитета за управление, най-вече по отношение на целите, които трябва да се постигат. Е, водещите постижения ще бъдат всъщност основният критерий. Само така бихме могли да постигнем максималното, защото а, ние трябва да постигнем реален а, резултат. Не. А, става дума за а, някаква самоцел. Трябва да търсим а, конкретния резултат и това става чрез оценка на въздействието на постигнатото. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Саша Бесуханова. Тя е член на Европейския център е, жените в технологиите и представител на Българския център на жените в технологиите. Uh, as it was mentioned uh, by uh, Mr. Благодаря, госпожо председател. Както беше казано от самото начало от а, професор Бургиньон, а, има две области, а, на които трябва да се концентрираме, ако искаме да сме практични в а, Европа. Създаване на центрове за научни изследвания, но също така и мобилизиране на повече жени и и да ги привлечем в областта на научните изследвания. Ще се опитам да дам, ако не е някакво решение, то поне е известен повод за размисъл по тази втора тема. Така че, когато а, оценяваме това, което би, би следвало да направим в Европа, що се отнася до ефективното и практичното като подход за събиране на най-добрите ресурси в а, света, как да ги привлечем в Европа, как да имаме производство в Европа, трябва да разгледаме глобалния контекст. Къде е света днес? Така че да отчетем адекватните нужди, не само административните. Това, което виждаме е, че економическата и финансова а, криза остави без заетост много европейци. 26 000. Около 26 000 са милиона са безработните в Европа и 60% от тях са млади. Така че виждаме, че има криза в глобалните модели на организация на бизнеса, но също така и стратегия за старт на пазара, всичко това, с което се опитват да се борят корпорациите. Новите големи, гигантски корпорации показват, че са неефективни днес. И те също така трябва да намерят нови начини, нови подходи, нови научни изследвания, механизми, които да приемат и да а, възпроизведат по един бърз начин, за да постигнат ефективност и конкурентоспособност. Все още виждаме много миграция към а, латинските, а, латиноамериканските държави и а, азиатския регион и Тихла... тихоокеанския млади, които намират не само възможности за научни изследвания, но и бизнес възможности в тези нови региони, тъй като Европа не е достатъчно ефективна, не им предлага заетост и кариера. Също така, ако съвсем накратко искаме да оценим съвсем набързо новия пейзаж от геополитическа и економическа гледна точка, ще видим, че държавите от групата БРИК, Китай, Индия, но също така и Русия, много напоследък съвсем агресивно настъпват в европейската територия от тази гледна точка и ние естествено трябва да разгледаме този контекст променяйки стратегиите си, определяйки ги, така че да се възползваме в Европа от тази нова конкурентна среда. И накрая, в Европа определено а, населението застарява. 60 над 65 годишната а, възрастова група се очаква до 2020 година да бъде увеличена с 20%, което означава, че ние трябва да разгледаме този факт и да видим а, какви са ефективните механизми да заменим тази интелектуална и социална възможност, да въведем нови механизми за интегриране на знанията, които имаме, но също така и в краткосрочен план да осигурим а, този капацитет, за да подкрепим конкурентоспособността и растежа в Европа. Едно от решенията е един нискостоящ блок, според мен, е да видим какво можем да направим с жените професионалисти, които са завършили университети и на европейско равнище виждаме, че има доста балансирана картина, дори 3% повече са жените от мъжете, които завършват университет. Но заради традициите, заради стереотипите, Европа не се възползва добре от този капацитет. само една цифра. Макинзи вече 7 години работи, за да анализира потенциала. На екрана виждате е, цифри, които показват, че ако се успеем да интегрираме в бизнеса и в научно-изследователската дейност само 50% от жените, които завършат университети, ще ще имаме 3 милиона по-малко работещи в областта на, на индустриите на знанията. В момента ни липсват 24 милиона такива професионалисти и така виждате модела, изработен от Макинзи през съответната година ще се разшири тази а, разлика до 3 милиона до 2035, та но трябва да започнем да работим по тази тема още днес. И така, какво могат да направят жените като предприемачи и като развиващи се в тази област? Виждаме, че в Европа има много добре балансирана картина между изследователи, откриватели в чисто бизнес областта и в другите области в сравнение с, Евро... с Съединените щати и Африка. Но ако да влезнем в подробности за това как капацитета за научни изследвания изглежда в Европа, ще видим, че имаме 46% жени, които имат докторски степени и вече разглеждайки тази научно-изследователска дейност, ще видим как се разширява разликата. Там те са 32,4%. А пък по-нататък, ако разгледаме лидерските позиции, ръководните позиции, там а, женското участие спада до под 20%. И вече като стигнем до директорите на а, университета, те са само 10%. Аз не съм дошла тук, а, за да проповядвам а, някакви квоти за а, жените, за да бъдат те и на по-високите позиции. Но е много важно да бъдем критични и а, да разгледаме, да отчетем тези цифри, за да можем да се възползваме от интелектуалния капацитет, от идеите, които съществуват в Европа и и всичко това, което идва от жените. За да можем да създадем механизми и пространство за жените да бъдат мотивирани да поемат по-видими лидерски а, роли, за да подкрепят конкурентоспособността в Европа. Аз самата идвам от България и виждате в, а, тук в таблицата, че България изостава по отношение на иновативния ангажимент на бизнеса няма да навлизам в подробности заради ограниченото време, но това, което направихме последните три години е създадохме между правителството, държавния център, сектор, академичния, специализираните неправителствени организации и бизнеса, заедно и с европейската администрация, много добре балансиран, холистичен подход. Екосистема, която включва всички компоненти необходими, ако искате иноваторите, утрешните иноватори да а, се а, появят, но също така и ако искате да приложите по чисто практичен начин бизнес иновациите. Има няколко области тук засегнати. Едната от тях е специалните образователни програми в университетите, високотехнологичната индустрия, осигуряването на ресурси за стартъпите с програмата Джереми, но също така и мрежа за подкрепа и за насочване с ментори за млади професионалисти. И разбира се, интегриране на научните програми. Това, което направихме и е, картината в е, България не е много по различно от тази в Европа по отношение на участието на жените в научно-изследователската дейност. Може би е известна разлика за участието на жените в научно-изследователската дейност като цяло, но когато се предви, предвижим нагоре, ръководните кадри и така нататък, там а, са много по-различни. Ам, обстоятелствата. Това, което направихме, е да подкрепим повече момичета да се развълнуват, да изберат кариера в областта на информационните и комуникационни технологии. Но също така да привлечем а, жените в научно-изследователската кариера. В Българския център за жени и технологии а, разработихме една много цялостна програма с няколко елемента. А, ролеви модели, а, по програма такава имаме, тапкани, ткани, уст, установени а, научни изследователки жени. А, те говорят пред 200-250 различни а, млади научни изследователи. Е, изграждаме по изключително добър начин тази мрежа, но също така и помагаме да а, израснат. Имаме кръгове за взаимопомощ и менторинг, програма с коучинг, която а, каскадно се предста, а, предават а, знанията от установените научно-изследователски среди към младите студенти. И накрая с това приключвам. Това, което направихме на европейско равнище, което разбира се е свързано с днешната дискусия, е първо мрежа за младите момичета, които имат връзка с науката, да й дадем възможност за видимост, за развитие. Също така а, структура базирана на а, cloud компютинга, която ще ни даде възможност да постигнем по-добър баланс между половете в научно-изследователската дейност в Европа. Благодаря. Добре, чухме първоначалните презентации. Нека започнем сега обсъждането. Ще започнем с господин Гланте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много за презентациите, които всъщност подчертаха основните моменти, които ние обсъждаме през последните месеци, най-вече упростяването на процедурите за достъп до проектите в рамките на рамковата програма. Всъщност, благодаря и на вас, госпожо председател, и на секретарията за това, че много добре сте подобрали нашите експерти днес. Но ще се спрем на научно-изследователското пространство. Би трябвало да е, очертаем не само е, неговите граници, но и да знаем на къде искаме да се придвижим. Е, мотото на Европейския съюз е, е единство в многообразието. Дали е, е, е, ще запазим самостоятелността на научните изследвания в националните държави или ще се опитаме е, по-скоро да обединяваме, независимо от географските различия, защото има големи различия между държавите членки, когато говорим за отлични постижения и трябва да е, имаме предвид естествено и там, където има инфраструктура, където е, е, научните изследвания могат да се развиват добре благодарение на тази инфраструктура и това привлича изследователите. Така че въпросът ми към всички всъщност е на къде според вас трябва да вървим. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, казва госпожа Мажей Кукович. Е, приветствам и благодаря много на всички е, участници в е, тази дискусия. Действително става дума за изключително интересни въпроси, които ни вълнуват и чакаме отговор и търсим този отговор. Как всъщност е, ще отворим този е, така, клуб, е, е, който е, до този момент е все още затворен? Как е, ще привлечем повече участници в него? Би било чудесно. Е, не само да е, говорим за откриването и да виждаме е, чудесни е, презентации на PowerPoint, но и да го видим на практика. Към директора на Европейския съвет за научно изследоват... научни изследвания ще задам следния въпрос. Къде според вас трябва да бъдат основните акценти? Кои технологии? И още един втори въпрос. Глобално погледнато, е, къде са най-положителните тенденции, е, в кои сфери? Благодаря, Патриция Тая има думата. Аз е, също намерих всички презентации за изключително интересни. Професор Салема, вие говорихте за това, че някои технологии са, така да се каже, открити тук, в е, Европа. Те са се зародили тук, благодарение на използването на а, е, общи единни стандарти, благодарение на процесите в промишлеността. Но споменахте същевременно и секторите, които междувременно вече не са на водеща позиция в световен мащаб, да кажем, GSM-ите, мобилните телефони. Говорихте за това, че е възможно едно задълбочаване на а, а, научните изследвания, така че отново да а, излезем на предна позиция по отношение на технологиите, включително и в енергетиката. Какво според вас е възможно и какво е необходимо? Къде трябва да а, задълбочим усилията си? В а, коя част от научните изследвания? И как точно да направим постиженията, научно-изследователските постижения, достояние на промишлеността, така че да се разработят, може би, и допълнителни инструменти, които да надхвърлят границите на научните изследвания. Виторио Проти има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички експерти. Техните презентации бяха много информативни. Ще се спра най-вече на перспективите в е, въздухоплаването, в авиацията и е, на е, самолетите с електродвигатели. Ние говорим за клетъчните технологии, за водородните клетки, за економиите, е, които очакваме от тези технологии. А там именно е, се очакват най-големите економии в сравнение с е, използваните в момента горива. Естествено, това означава много иновации но и е, по-висока производителност. Аз е, съжалявам за това, че е, до този момент всъщност е, не съм чувал нищо за е, самолети с е, електроенергийно задвижване. Това действително беше една чудесна е, новина за мен. Е, тя е много обещаваща. Поздравявам и професор е, Салема. Всъщност, понякога това, че спонсорите не са анонимни, в крайна сметка не означава. непременно положителен резултат. Ние обикновено се насочваме най-вече към имената и желаем да знаем всичко, но за да можем да проследим процесите, но това, което вие казахте е много важно. Не толкова кой, какво и как е направил, а какъв е резултата. Оценката би трябвало да бъде насочена към резултата. И резултатът да не се измерва единствено по финансови параметри, т.е. какви са разходите. Обръщам се сега към госпожа Безуханова. Стана дума за това, че би трябвало да насочим вниманието си към хуманитарните науки. Говорихте за приноса на жените, за раз, развитието на научните изследвания, за развойната дейност и за това, че може би до сега не сме използвали оптимално ресурсите, с които разполагаме, а би трябвало да мислим, може би, за едно културно, общо културно развитие, включително и в хуманитарната сфера. Нека да помислим за всичко това което не сме направили до този момент. Като че ли сме се ръководили от е, някакви насоки, които понякога е, ограничават част от обществото. А би трябвало да изхождаме от разбирането, че всеки би могъл да допринесе в своята сфера е, по някакъв начин към този голям напредък, към който се сме се устремили и който желаем да постигнем. Тоест, би трябвало да развием и е, едно поведение на е, е, съвишени и ясни очаквания по отношение на всеки. Така че тази е, чисто човешка страна в поведението, е, която е, се надявам да дойда от страна на жените, е, най-вече е, ще ни помогне да тласнем развитието като цяло напред. Председателката, сега ще дадем по 5 минути на всеки от нашите оратори, за да отговори на въпросите. Не, извинете ме, още едно изказване от Жан Пьер. Благодаря много, госпожо председател. Извинявайте, не присъствах през цялото време, тъй като имах друг ангажимент за малко и за това не изслушах всичко, но нека първо да поздравя новия председател на Европейския съвет за научни изследвания. Аз активно наблюдавах случващото се по седма рамкова програма и тук в парламента установихме, че са се умножили значително инструментите, свързани с, нощна, с нощната дейност. Аз като представител на гражданите на Европа мога да ви кажа, че гражданите, които не работят в институциите и нямат информацията, с която вие разполагате, просто не могат вече да се ориентират. Помислете си. Европейски съвет за научни изследвания. Не звучи ли малко претенциозно? Гражданите не се идентифицират с а, подобни институции остават впечатлението, че ви е поверена много по-голяма задача. И какво? Имаме две изпълнителни агенции. Едната се занимава с, с научната дейност, другата се занимава с конкретни действия. Има си и генерален директор. Честно казано, аз мисля, че е крайно време да се сложи край на умножаването на структурите, защото вече почва да се губи видимост, почва да става все по-неясно какво се прави на европейско равнище. Не мога... Е, не, да разбера защо трябва името да е такова, защо... Трябва така да са представени нещата, както са представени на вашия уебсайт в момента. Но във връзка с изборите, когато гражданите искат да разберат какво се случва с научната дейност в Европа, те просто не могат да намерят достатъчно ясна информация. Благодаря. Жан-Пьер Бургиньон има думата. Зададохте въпроса за това как бихме могли да постигнем е, по-добър баланс за е, съвета е, за научни изследвания. Е, това, което получаваме от комисията е, за развитие на научните изследвания, не е чак толкова много. Е, сумата е голяма, но в крайна сметка държавите получават е, мъничко, по мъничко от тази сума. Е, Независимо от това, трябва да се опитаме да постигнем повече с малкото средства, с които разполагаме и да мислим за бъдещето, да определим пътя, по който желаем да вървим. И става дума за това не само да е, набавим необходимите средства за развитие на научни изследвания, но и да постигнем нещо, което да е от полза за хората. Естествено, че е, в момента средствата са ограничени. Това не е добрата новина, но същевременно в е, много от държавите членки е, намаляват и, така да се каже, работните места, намаляват центровете, в които се развиват иновации и научни изследвания. Така че ние трябва да мислим перспективно и да насочваме все повече хора към научно-изследователската дейност. Имаме и отличници, както се казва, дори през последните тежки години, например Германия и други, които не са отличници. Независимо от всичко, аз съм оптимист по отношение на научните изследвания в Европа. Е, струва ми се, че е необходим обаче един малко по-глобален подход. Нека сега да отговоря на господина Дим. Първо не аз отговарям за начина по който е наречена институцията, която председателства. Но може би си струва да е, ви дам малко историческа информация. Тук става дума за един много смел избор, в който участват много партньори и е, включително участваха европейски е, депутати, е, хора, които сметнаха, че е необходимо да се направи нещо за науката на европейско равнище, включително и за фундаменталната наука. И така, ако някой днес е получил стипендия от Европейския съвет за научни изследвания, това вече се разглежда като много добър признак. Това е повод за гордост. Някои от най-добрите учени са участвали в подбирането на кандидатите и това са учени от всички части на света, не само от Европейския съюз. По същия начин се изграждат и комисиите за подбор на лауреатите, така че а, мога да ви уверя, че подборът е много добър. Що се отнася до сътрудничеството, работим с 49 страни общо. Така че тук не говорим за една херметично затворена, чисто европейска система, нищо подобно. Що се отнася до яснотата за предоставянето на информация, по никакъв начин, бидейки председател на съвета, не е, ставам автоматично е, защитник на начина по който е представена информацията до сега. Аз самият смятам, че тя трябва да се представя достатъчно ясно, за да има пълна яснота от една страна за фундаменталните изследвания, които се подкрепят от съвета за научни изследвания, от друга страна за другите е, типове стипендии, като на Мария Кюри и прочие, които са насочени към насърчаване на научната дейност в Европа. Има и още една категория на конкурентна способност на промишлеността и още една категория а, обществени науки. И така, мисля, че тези инструменти са все важни. Те могат а, да се използват по различни начини, но трябва да се използват най-вече координирано и последователно. И така, вземат се решения, включително и с а, по някакъв път натиска на депутатите от Европейски парламент и смятам, че е необходимо това да се уточни в този момент а, тук пред вас. И а, също така, що се отнася до конкуренцията в международен план, в областта на науката и технологиите, смятам, че на европейско равнище имаме много повече е, шанс да си извоюваме полагащото ни се място в науката, отколкото ако работим изолирано страна по страна. Целта е на европейско равнище нещата да се организират и да бъдат направени по-ефективни. И накрая, а, по отношение на технологиите в световен план, ще отговоря на английски, за да може а, повече хора да разбират думите ми и така. Как се действа? Учените правят предложения, има конкретно описание какво възнамеряват да направят с проекта си и възоснова основа на е, тази кандидатура е, биват подбрани е, най-добрите кандидати. Качеството на проекта се разглежда като по-важно от историята на съответния учен. Защо? Целта е по някакъв начин да се преборим с съществуващите малко затворени клубове а, на учени. И освен това да насърчим младите хора да бъдат дръзки в своите предложения за научни изследвания, защото само така могат да се изследват границите на възможностите на науката. След това, <clears throat> що се отнася до... Има някои области, които засягат всички научни сфери. Става дума за, е, например, за обработката на големи масиви данни. Да кажем при правлението на градове, при изчисленията на промените в климата и прочее. За да станат да възможни тези изчисления, трябва да се събере изключително много информация и тя да стане използваема. И в тази връзка Европейския съвет за научни изследвания прави всичко възможно, всички комисии, всички панели, 25-те комисии, да могат е, нон-стоп да бъдат информирани е, за най-актуалното случващо се в областта на тези развития, е, за да може да се следят възможно най-добре новите тенденции в научната област. Не е лесно. В науката всеки трябва да бъде много добре информиран. Не може да разчита на информация от преди 4 години е, и да стои с кръстени е, ръце. И в момента е, темата за големите масиви данни е добър пример за тема, която е много трудна, в която има нужда от изследване и която засяга множество научни сфери. Благодаря на Жан-Пьер Бургиня. Давам думата на господин Мюлер Виснер. Нямам коментари показаното от господин Оди. Като представител на промишлеността трябва да кажа, че според, съгласно нашия опит, именно интелектуалния капацитет на хората ни е всъщност най-добрият ни капитал. Какво мога аз да направя като, да кажем, отговорен ръководител или орган, за да накарам хората да отидат именно там, където могат да развиват най-добре и най- с най-висок висока степен на ефективност своите научни изследвания. Много важно е, естествено, да се работи с, съвместно с научни изследователски институции или организации и да помислим за това как ще решим въпроса за възнаграждението на изследователите. Нека да се опитаме да сравним нещата с положението в САЩ понякога много повече време и усилие и енергия се отделят за това какво точно да се направи в рамките на колективното трудово договаряне, вместо за това да се помисли как точно ще се работи в рамките на един проект или на едно научно изследване. За нашата компания мога да кажа, че ние имаме най-малко три инструмента е, във връзка с е, възлагането на обществените поръчки е, и ние се опитваме да се отворим, така че да дадем възможност и на малки и средни предприятия да участват в обявените тръжни процедури то, е, опитваме се да насърчим и най-малките е, участници на пазара и малките и средните е, предприятия да участват в подобни тръжни процедури и в Франция, и в Германия. В Тулуза имаме една съвместна инициатива, е, с която е, се обръщаме най-вече към доставчиците. Доставчиците получават е, своевременно информация, получават и допълнителни консултации, така че да не изпуснат сроковете за участие в тръжната процедура. Много често по отношение на иновациите, вие е, самите не знаете какво точно трябва да направите и от какво се нуждаете всъщност. Е, така че е, ние работим тук в Европа и с много малки предприятия, които обаче имат значително ноу-хау именно по отношение на електрическите двигатели как да а, си възстановим водещата позиция тук в Европа. А, ние в момента вече разполагаме с ЛДС е технологията и нашият а, а, Нашата основна цел в рамките на научните изследвания ще бъде именно да използваме всичко това, което знаем за електричеството и за електро енергията, за да развиваме нови технологии. Не бива да се ограничаваме единствено върху това, което знаем за електрическите кружки и диодите, а да търсим е, нови пътища. Естествено, е, господин Проди каза, че все още не е знаел за е, самолети с електрическо задвижване. Да, естествено, ние сме още в една експериментална фаза, но можем да продължим да говорим. Естествено, работим и по, по линия на батериите, така че някой ден и за това ще ви съобщим, да. Карло Салема има думата сега. Аз... Благодаря, госпожа председател. Нека да видя дали мога да отговоря на интересните въпроси. Много важният въпрос тук е как да се координира научната дейност на ниво държави членки с тази, която може да се финансира през европейски програми. Искам да кажа, че средствата до 2020 година са само 5% от средствата, които следва да се изразходват в Европа за научна дейност. И така, откъде ще дойдат останалите 25, 95%? Въпросът не е лесен. Единственият начин да се постигнат резултати е да се координират нещата. Добре. И тук структурните фондове могат да бъдат от полза. Сега, вторият въпрос за затворените клубове. Защо има такива затворени нощни общности? От една страна има малки предприятия. Те се безпокоят от бюрокрацията. Как могат да се а, изчислят преките разходи? А, какво можем да кажем за ДДС? Какво можем да направим а, за разходите, които са допустими за финансиране, малките и средни предприятия не могат да се оправят с, с всички тези изисквания. За да се изготвят нещата добре, трябва да се посветят ресурси. За да бъде финансиран един проект, средно трябва да бъдат подадени поне пет и така, как могат а, да се а, продолеят тези затворени клубове в такъв случай? Сертифицирането е един начин, но а, преди много години още установихме как трябва да се действа. Трябва да се намери нещо като локомотив. Тоест, какво значи това? Да се намери една голяма фирма, която има опит в изготвянето на кандидатури, която е участвала в международни проекти и която може да доведе със себе си малки фирми. И след като малките фирми се понаучат как да действат, могат да започнат да действат и сами. Но за една, едно малко научно звено е много трудно само е много трудно само да навлезе е, е, във всички из, изисквания. Сега, по оценката на проектите има два е, етапа на оценка. Първо преди е, проекта, т.е. оценка на предложението за проект и накрая и след това оценка след като проектът е приключил, за да се провери до каква степен проектът е постигнал целите, които си е задал. И тук искам да подчертая следното. Най-важното е проектът да изпълни техническите стандарти и да не са били изразходвани повече средства от предвиденото. И така, ако се изразходват средства за човешки дали се изразходват средства за човешки ресурси или за други ресурси, няма значение. Според мен това не трябва да има значение. Въпросът е, Постигнати ли са целите на проекта? И дали е, разходите са по предварително определените пера. Какво става обаче, ако проектът не е постигнал целите си? тогава трябва много внимателно да се прибегне към финансов одит. И е, накрая, последният въпрос, на който ще отговаря, доста е, е труден той, а именно как може Европа да запази плодовете на научните открития, достигнати тук и как могат те да отидат от научната дейност на, до пазара сложна е тази тема, но нека да а, дам няколко възможности. Първо, трябва да се борим за въвеждане на европейски стандарти навсякъде. Ако Европа настоява на своите стандарти, ще спечели. GSM мрежата е отличен пример за това. Какво стана? Цяла Европа се събра и навсякъде се въведе технологията GSM. Друг добър пример е технологията DVD. Отново тук Европа, всички европейски страни се събраха и взеха решение да се използва тази технология. Това обаче не въжи в други области, за съжаление. Нека да спомена а, още няколко области, в които Европа е водеща. Една от тях а, е сигурността и защитата на данните. Има няколко устройства, които са разработени в Европа за защита на данни и за осигуряване на сигурност, които са разработени в Европа и които можете да си закупите и да използвате незабавно. Те не са ефтини, но а, съществуват. От тук нататък е важно какви стандарти ще надделеят в областта на тази защита. И ако Европа не направи същото, не се събере отново, може стандарта да отиде другаде. Това са отлични примери, при които е, е, научната дейност тук в Европейския съюз може да доведе до конкретни продукти на пазара. Благодаря на Карлос Салема и накрая давам думата на госпожа Саша Безоханова. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че що се отнася до възможностите да се насърчи ефективността на научната дейност в Европа, и нейното развитие. Трябва първо да разберем колко важна е тази област и че е необходимо да се предприемат спешни мерки. Опасявам се, че по някой път подхождаме твърде академично към нещата, а същевременно съществуват някои чисто прагматични елементи, на които трябва да бъде обърнато внимание в контекста на новия програмен период. Смятам, че подходът отдолу нагоре е най-демократичният подход, който най-добре насърчава иновациите и творческия подход. Същевременно обаче, ако искаме в Европа да се напредне бързо и добре, има няколко области, в които трябва да се въведат стандарти и в които трябва да се работи на общо европейско ниво, да има договореност или поне по-конкретни рамки. Една от тези области е свързана с правата за интелектуална собственост. Говорим много по тази тема Ясно е, че информационните и комуникационни технологии са базови във всяка научна област на този етап. Всички добре знаят, че младите учени в Европа, които правят научни изследвания, основно реагират, и регистрират, извинете, патентите си в Сан-Франциско, защото там получават по-добра защита. И така, имаме някои добри примери в Европа, но може би не е лошо да обмислим как този процес може да бъде структуриран в общо европейски план. Втората важна тема е свързана с осигуряването на ефективни начини за обмен на опит, особено за новоначинащи малки и средни предприятия. Работим с, центровете за отлични научни постижения. Това е един от начините да се работи. Друга добра възможност е използването на виртуалното пространство. Възможно е да се използват механизми в виртуалното пространство за стимулиране на научната дейност и е, те да бъдат е, подкрепени на европейско равнище. Днес искам да говоря е, и се спрях по-конкретно на насърчаването на участието на жените в науката. Господин Проди, вие сте прав, но най-важното тук какво може да направи всеки един от нас в тази област. Моят опит от последните три години показва, че усилията да се насърчат жените са по-скоро провеждани от жени, но онези, които вземат големите решения, рядко са жени. Така че трябва и в политическата сфера, и в бизнеса, и в науката по един съвсем прагматичен начин да се насърчи участието на жените. Това е всичко, което имам да кажа по темата. Благодаря. Преди да закрия дебата, е, нека да дам думата на господин Ланген. Благодаря ви. Много съжалявам, че позакъснях с изказването си. Е, много внимателно слушах е, и се радвам, че получих доста отговори на въпроси, които ми интересуваха. Но сега ще добавя още един въпрос към всички. Европейската комисия заяви, че Европейското научно-изследователско пространство е резултата от 28 е, е, научни изследователски сфери е, в държавите членки. Също времено други казват не, научно-изследователското пространство е пътят към Мастрихт, а Мастрихт е всъщност еврото. Аз лично смятам, че това е, е, е по-скоро една система е, от е, е, обновление, от иновации, е, защото, е, а не от единни е, стандарти и непременно е, оеднаквяване на всяка цена, защото ние все пак е, искаме е, да запазим многообразието. Е, не можем да говорим за масивна централизация и за е, уеднаквяване. В случая струва ми се, че имаме достатъчно такива единни е, и правни актове и стандарти. Е, не би трябвало в никакъв случай е, да повтаряме и да дублираме едни и същи научни изследвания, но не би трябвало и непременно да подлагаме всичко така е, под общ знаменател и да твърдим, че само единни стандарти и е, така, финансиране са важните моменти. Благодаря. Само един въпрос европейска област ли трябва да е това или сътрудничество между националните системи? Моля ви, бъдете кратък в отговор. Благодаря много за въпроса. Това е много важен въпрос. Вие знаете, че е, от математиката, че без дефиниция и формула не може да се работи. Струва ми се, че за е, учените и изследователите отговорът е ясен. А именно, за тях е, няма политически граници. В е, научните среди е нещо обичайно да работиш в различни системи. Когато пишеш е, доклад, включваш естествено данни и опит на събран от работата в различни страни. Е, е, знаете, че е, понякога системите за придобиване, да кажем, на докторска степен в различните държави членки са много различни, но същевременно за самите изследователи това не е чак толкова важно. От какво се нуждаем? Правилата трябва да са съвместими в достатъчна степен. Така че е, хората, независимо от това е, каква професия упражняват, е, каква квалификация имат, да могат да се развиват професионално във всяка от е, страните на Европа, от, във всяка държава член. Вие знаете, че има е, уеднаквяване или най-малко една такава тенденция е, по отношение на пенсионните системи, на социалното подпомагане и така нататък но струва ми се, че все още нямаме достатъчна степен на съвместимост и съпоставимост в рамките на Европейския съюз. Не непременно еднаквяване, но съпоставимост и съвместимост, която да има чисто практически измерения, т.е е, да води до облегчаване на е, живота на хората. Така че не униформеност, не пълно еднаквяване, но е, съвместимост. Това е, според мен, многообразието същевременно в едно еднообразие. Да, господин Ланган, като представител на промишлеността не ми се полага да определям как да действа комисията. Но нека да ви кажа, че ние имаме 5000 изследователи, които работят в различни страни, не само на Европа, но в света. Опитваме се да насърчаваме креативността на хората отдолу нагоре, защото е, никой не може в крайна сметка е, да се похвали, че е, само той е умен или е единствено умния е, и само той знае правилното решение. Не. Обединяваме познанията и е, идеите на колкото е възможно повече хора и на мен това ми се струва, че е много важно. Тоест не да хвърлим всичко в едно гърне, както се казва, и да го разбъркаме, така че да се получи една хомогенна смес в Европа, а да запазим индивидуалното, но да съберем положителното опита. И когато говоря за контрол на износа, няма предвид единствено износ на продукти и изделия за вънни е, цели. Е, е, но трябва да мислим естествено и за стоките с двойно предназначение, защото понякога изследователите не знаят всъщност, че техните изделия могат да се използват и за военни цели. Благодаря. Ще е, кажа, че е, науката по е, своето естество е международна и напредъка в науката изисква свобода на научната дейност. Тоест не може да има еднообразие, което да, да се наложи изкуствено. Може обаче да се постигне много, ако процедурите бъдат направени ефективни, ако бъдат еднообразни самите процедури, а не конкретната научна дейност, която се извършва. И така, вече сме нали, научили много от изготвянето и представянето на проектите. Учим се от най-добрите в света. И за това смятам, че по-скоро трябва да се подхожда чрез координиране, а не чрез налагане. Благодаря. Госпожа Безоханова има думата. И аз като колегите, които току-що се изказаха, смятам, че има нужда на европейско равнище да има конкретни стандарти и механизми за съвместимост на научната дейност и по този начин могат да се постигнат е, сътрудничества. Е, по отношение на вашия въпрос, господин Ланген, аз е, смятам, че е добре да се насърчава многообразието и а, мисля, че е добре а, в Европа да се задава, на европейско равнище да се задава рамката, а, но а, да има достатъчно пространство за маневриране, за иновационен творчески подход при подбора на темите, така че да може да се напредне. Аз съм от една от най-новите държави членки на Европейския съюз и моето впечатление е, че потенциалът с който разполага нашата част а, от света, все още не е достатъчно добре използван. Смятам, че ако се зададат конкретни стандарти и а, се прилагат те добре, и ако добре се подхожда при подбора на подкрепените млади учени и се насърчават жените да се занимават с научна дейност, ще се постигнат добри резултати. Благодаря. Благодаря. С това приключваме работата си тази сутрин. Ще се видим отново в 3 часа. Нека да благодаря на всички, които участваха в дебата. На господин Бургинян, на господин Молен Виснер, на, на господин Салема и на госпожа Безоханова. Много ви благодаря. Благодаря и на колегите.